Не виждам някой да иска да вземе думата, значи протоколът е прият. Сега искам да направя няколко съобщения. Господин Атанасиус Пафилис и Атанатосиус Плеврис ми съобщиха, че ще прекратат мандата си на европейски депутати от 14 октомври 2009 година, тъй като са били избрани в, за депутати в гръцкия парламент. Аз обявявам незаетостта на техните места от 14 октомври 2009 година, съгласно член 7, параграф 2 за избора на европейски депутати и съгласно член 4, параграф 4 на правилника за вътрешния ред, е, гръцките власти е, ми уведомиха, че членове на Европейския парламент ще бъдат следните лица. Спиридон Данелис, който ще замести Георгос Папа Константинов от 8 е, октомври 2009 година. Харалампус Агоракис ще замести Атанасиус Пафилис от 14 октомври 2009 година и Николаус Салавракос ще замести Атанасиус Плеврис от 14 октомври 2009 година. Бих искал да пожелая добре дошло и на новите колеги, които са тук сред нас. Бих искала да им да припомня, че по силата на член 3, параграф 2 от правилника за вътрешен правилник, ако докато техните пълномощия не са проверени и, и ако са подали декларация, че не изпълняват не вземат функции, които са несъвместими с мандата им на депутати на Европейския парламент, те стават пълноправни членове на Европейския парламент. групата Европейски консерватори и реформисти поискаха изменения в състава на, на комисии и междуправителствени делегации. Списък